Welcome to this meeting. We'll start. Uh, Добре дошли на нашето заседание. Нека да започнем. Нека да кажа, че имаме превод на всички езици, с изключение на малтийски, хърватски и ирландски. По-късно ще имаме и посетителска група. от националното от националния парламент на Нигерия. Тук са председатели председателите на представителните комисии, като една от тях е по съдебните въпроси. Те ще пристигнат по-късно точка трета от дневния ред. Ще дам думата на Юта Штайнбрук за делегацията, която посети Вашингтон през април. Юта, моля да ни дадеш информация. Добро утро! Благодаря за тази възможност да ви информирам за нашето посещение от 19 до 21 април. Аз председателствах нашата делегация, като представлявах самият ни председател. Интересът беше фокусиран върху въздействието на цифровизацията, роботиката и изкуствения интелект върху заетостта и трудовия пазар. Актуални теми бяха обсъдени, както и първите развития в областта на социалната политика и заетостта в рамките на администрацията на Тръмп – Относно цифри, цифровизацията бяха проведени редица дискусии а, с представители на Конгреса, на а, отделни организации, а, мозъчни тръстове. Имаше и работна закуска с професор Йозеф Стиглиц. Той е лауреат на Нобеловата награда по време на предишната администрация на президента Обама. Имаше много общи позиции, свързани с промените на трудовия пазар, свързани с цифровизацията, кои работни места ще изчезнат, кои ще се появят и как ще се промени качеството на труда. Има разлики между Европейския съюз и Съединените щати, дори между държавите членки. Ние имаме различни социални стандарти, различни процедури. Например, по отношение на това какво е влиянието на социалните партньори. Тези три дни бяха много интензивни. Подробния доклад на, от посещението на делегацията е готов и е на ваше разположение. Благодаря много. Иска ли някой, който иска да добави... Има ли някой, който иска да добави нещо? Не. Добре. Координация на системата за социална сигурност е следващата точка. Давам думата първо на комисията. Господин Йод Корел, имате думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност да представя това предложение и най-вече оценката на въздействието. Имам презентация, която е на екрана и ще започна веднага съвсем накратко да обясня какво обхваща тази презентация. Преглед на процеса на оценката на въздействието. Няма да навлизам в подробностите, защото вие сте наясно с тях и след това ще премина към другата част – която обхваща основните заключения четири области – обещетения за безработица, достъп до економически неактивни граждани, на економически неактивни граждани към социалните помощи и така нататък. След това ще а, се спра на логичните а, стъпки да се помогне на службите на комисията да структурира предложението. Освен това, има заключения, които могат да помогнат на взим, могат да помогнат при взимането на политически решения, но не и да ги замнестят. Няма тук математическа формула, като 2 и 2 е равно на 4, тук по-скоро става въпрос за данни, които могат да доведат до взимането на едно по-информирано решение. Економически, социални и екологични са аспектите, които са разгледани. Има предложение което е свързано с прилагането на определени мерки, комисията състави независим съвет, който да прегледа оценката на въздействието. Това е гаранция за добре свършена работа и за безпристрастност. На следващо място, каква е целта на това предложение – като цяло да се продължи с модернизацията на правилата, свързани с социално-осигурителните системи и да се улесни свободното движение. Важно е, когато граждани или работници се движат между държи, държ, различни държави членки, те имат право на свободно движение. И а, ако а, тези хора, докато се а, движат през държавите членки, изгубят своите социални придобивки. Това не е добре и трябва да се види по какъв начин може да се извърши модернизацията, а, като първо се улесни достъпа до тези права и да се внесе правна яснота в тази така сложна а, тематика да има координация между държавите членки, що се отнася до финансовите аспекти. И освен това да се насърчи, доколкото е възможно, упростяване на административните процедури и правилата да могат да се прилагат на практика. Преминаваме към следващия слайд, процеса на оценката на въздействието. Има различни документи, които са представени. Оценката на въздействие е много дълга и ни критикуват а, за това, защото затруднява четимостта и, но има най-различни аспекти и нямаше как да е по-кратка, но има а, обобщен вариант на тази оценка и тя е достъпна за обществеността както казах, комисията състави независим съвет, който да разгледа отново тази оценка на въздействието. Методологията на оценката на въздействието има три етапа. Първо, анализ на економически и социално въздействие с, в сравнение с изчуващата ситуация, анализ на други въздействия, измама, злоупотреби, употреби, разходи, разпределяне на товара и цялостна оценка на ефективността при постигането на специфичните цели. Има две нива на анализ, които ги обединяваме в третото ниво. Какви източници сме използвали? Те са най-различни. Някои са проучвания, извършени в Европейския съюз, проучвания на Евростат. Много е важно да кажем, че действията на Европейския съюз са свързани не с хармонизация, а с координация. Работи много тясно с експерти от държавите членки в рамките на на координацията на социално-осигурителните системи. Има много важен набор от данни, които анализирахме и те е, са от национални източници, не от европейски. Служители на, служителите на комисията също се възползваха от е, експерти от е, Делойт и от други компании. Е, също като част от процеса проведохме консултации, консултирахме с експерти от държавите членки, продължение на години. Имахме и среща с социалните партньори. През юни 2015 имахме и среща с НПО и а, две обществени консултации онлайн през 2013 и 2015. Сега, Преминавам към същността на предложението. Първият аспект е свързан с обещетенията безработица. Знаете каква е ситуация. В момента един гражданин, който търси работа, не може да може да получава тези обещетения в друга страна за 3 месеца, като може да се удължи този срок до 6 месеца. Това дава възможност на човека, който търси работа, да си търси в друга държава членка. Бюрата по заетостта в страната, от която се прехвърлят обещетенията за безработица, могат да докажат, че това лице наистина си търси работа. Има някои данни. Виждаме, че като цяло има 20, в нашия сценарий има 27 000 незаети лица, които са прехвърлили своето обещетение за безработица през 2013-2014. Това е 0,1% от незаетите лица. Има различни възможности. Те са обобщени в тази таблица. Първо, основния сценарий. На второ място има първи вариант е, да се увеличи срока за обещетенията от 3 на 6 месеца. Това е основната промяна, която беше проучена в този вариант и да се даде възможност за удължаване на срока. Втората възможност е да се удължи срока за прехвърлянето на обещетенията за продължението на целия, за продължеността на целия период. Стигнахме до заключението, че е най-добрия вариант е да има удължаване на срока от 3 на 6 месеца. Това е отразено и в предложението, което сме изготвили. Втория аспект е свързан не само с прехвърлянето на обещетението за безработица, но и тяхното натрупване. Това е много важен аспект. Не за ето лице, което е работило в различни държави членки, може да поиска периодите, които в които той е работил в друга държава членка, да бъдат взети предвид и при изчисляването на периода, в който той може да получава обещетения за безработица. Да речем, ако Правото ви да получавате обещание без заплата се определя от това, че трябва да сте работили 24 месеца и а, лицето е работило в една държава членка 16 месеца и след това в друга за още 8 месеца. В такъв случай не трябва да бъдат взети предвид само 8-те месеца, а, които са последните през които той е работил в последната държава членка, ми трябва да се вземат предвид и месеците, през които той е работил в другата държава членка. Това, са, а, това е предложението, но в момента няма правила за това колко, колко време трябва лицето да е работило в друга държава членка. И така, нека да ви а, дам някои данни. В Европа има примери с натрупване на тези обещетения. 25 000 случая има. 41% от тях са свързани с това, че хората са работили по-малко 3 месеца в новата държава членка. Тук има и други сценарии. Първат, първия вариант е да се формализира това правило с един ден, т.е. натрупването се счита след дори този един ден на заетост. Друга, възмож... друга възможност е въвеждането на минимален ам, период на плащане от 3 месеца. Ние оценяваме тези възможности и в предложението посочваме, че най-добрата възможност е да има минимален период от 3 месеца, в който да са плащани социалните осигуровки. Това е свързано с натрупването и на следващо място, що се отнася до обещетенията за безработица, е свързано с граничните, пограничните заети лица, те получават тези обещетения в страната, в която живеят. Разходите трябва да бъдат възстановени от държавата членка, където работи лицето. Това е ситуацията в момента. Отговорната държава членка, компетентна държава членка е тази, която пребивава лицето. Ето тук също има някои данни. Почти 800 хиляди е броя на пограничните заети лица. Тези, които са работили повече от 12 месеца, са 1,6 милиона. Има различни възможности. И така, Шест са на брой, като първата е пограничните заети лица да изберат къде да поискат получаването на тези обещетения. На следващо място държавата на последната дейност плаща тези обещетения и пограничното заето лице трябва да се регистрира там. Има условие за получаване на обещетението и то не е само а, зачитането на периода, ами и а, лицата трябва да са регистрирани в съответната държава членка. А, опция трета има предложение, че държавата на последната дейност плаща обещетенията, след като лицето е работило 12 месеца в страната. И тази държава членка, където е заето лицето, става компетентна, а не там, където пребивава лицето. Сега преминаваме към другата глава. Достъпа, до, достъпа на економически на активните граждани до социалните помощи. По тази тема ще бъда кратък, тъй като иначе ще надвиша времето си. Нашата задача беше да се кодифицира президентното право на, на съда по темата а, и да видим какво се случва с економически неактивните граждани. А, така че тук имате а, тази информация, която е представена. След това разглеждаме първата глава. Дългосрочните придобивки. Както знаете, нашите граждан, населението наш, застарява в Европа и обикновено тези, тази грижа се координира като е, грижа при болест. Няма промяна в предложението. Е, единствената промяна е изясняване. Е, каквото предложихме и за економически неактивните граждани. След това преминаваме към последната глава семейните надбавки не сме предложили да имат индексация на семейните надбавки и сме предложили да се променят правилата за надбавките за отглеждане на деца, права, индивидуални права на майката и бащата. Държавите членки ще имат възможност да ги изплащат на всеки един от работещите родители. Разгледахме основния сценарий тук. Доста средства отиват за семейни надбавки, близо 1 милиард, но това реално е по-малко от 1% от общите разходи за семейни надбавки в кеш в 28-те държави на Европейския съюз. Ако сравним това с разходите за социално осигуряване, всъщност делът е изключително малък. Разгледахме различните предложения. Що се отнася до индексацията, разгледахме две различни възможности приспособяване към стандарта на живот в посока нагоре и, и в посока надолу, или пък само в посока надолу. в предложението виждаме различни правила за координация на надбавките за отглеждане на, на деца. Те могат да са свързани с заплатата, могат да са задължителни надбавки и могат да са общи надбавки, но не задължителни. Предлагаме тези надбавки да се адаптират към социологическата действителност на обществата в Европа благодаря ви много. Извинявам се, че говорих бързо и че надвиших времето си от 15 минути. Благодаря. Давам думата на госпожа Маняки Грива. От службата за научни изследвания на Европейския парламент. Благодаря, госпожа председател. Благодаря за това, че сме поканени да пока... представим работата си пред вашата парламентарна комисия днес. Ще говоря за работата на отдела за оценка на въздействието. Ще ви кажа как работим по тези оценки и след това ще говоря за силните и слабите страни на предложението на комисията, така както ги анализирахме. Първо, текстът е над 2000 страници огромно усилие. Поздравление за положения труд. Такъв законодателен текст до сега не сме виждали. Целта е да се разгледа качеството на предложението на комисията и на оценките на въздействието на комисията и да подпомагаме парламентарните комисии в допълнителни оценки на въздействието. Работим така. Първо разглеждаме законодателното предложение, анализираме го. Нашата цел също е да помагаме на комисиите да работят по законодателните предложения по-ефективно и да се засили техния, техната способност за парламентарен контрол. Работим с водещите комисии допълнителните комисии по първоначалното оценка на въздействието. Мисля, че сте получили първо първоначалния анализ на тази оценка на въздействието, обобщаваме основните елементи и представяме критичен анализ на силните и слаби страни на тази оценка. Не се занимаваме с оценка на предложението по същество оценяваме по-скоро качеството на оценката на въздействието и до каква степен то спазва правилата за оценка на въздействието, определени през 2015 година в насоките за по-добро законотворчество на Европейската комисия. В основа на решение на координаторите, комисиите могат да искат допълнителна информация от нас с по-подробна оценка, както и допълнителна оценка за въздействието или пък оценка за въздействието на някои от съществените изменения. Правилата за искане на такава оценка са в насоките за оценка на въздействието, прията от председателския съвет през 2013 година, която сега се актуализира в контекста на споразумението за по-добро законотворчество. Как работим по оценките на въздействието? Първоначално целта ни е да представим ясно разбираем увод към темата и да оценим до каква степен оценката на въздействието отговаря на седемте основни въпроса, на които следва да отговаря съгласно насоките. Какъв е проблема, какъв е негови мащаб, защо Европейския съюз трябва да действа, какви са целите на инициативата, какво може да се направи за справяне с проблема, какви са економически, какво е економическото, социално и екологично въздействие. Е, как се е, сравняват опциите и какви са оцен... Е, възможностите за проследяване. Основни неща, които е, гледаме са последователност на методологията, кохерентност на представените на аргументи по всички тези седем въпроси. Говорим също така и за а, анализ на причинно-следствените връзки и качеството им, оценяваме и качеството на използваните данни и на проучванията, предприятия от комисията, до каква степен са проведени допитванията до заинтересованите страна, 12-те седмици допитвания проведени ли са, съвета за регулаторен надзор и неговата работа също се включва, както и до каква степен си съответства законодателното предложение и оценката на въздействието, която го съпътства. Целта ни е да подкрепяме комисиите с обективни анализи, с оценка за това дали представените доказателства са достоверни и потребни за, оце... за оценяване на предложението. Както казах, не работим по оценка на съществото на предложението. Оценката на въздействието е тук. Различните области са дългосрочната грижа, безработицата, достъпа до социални придобивки за тези, които са се преместили в друга страна и семейните надбавки. Целта ни е да има по-добра координация. Силните страни са следните. Е, идентифицират се съответните проблеми в съответните е, четири области и техните фактори се обясняват доста добре. Е, изследват се социално-економически тенденции в свободното движение на хора в Европейския съюз и доказателствата показват, че опасността от така наречения е, социален туризъм е твърде малка. Е, има примери за различни проблеми, с които хората се сблъскват и така има по-голяма яснота. Един от проблемите е липсата на прозрачност и правна сигурност за гражданите и институциите, неравнопоставеното третиране на граждани е, в сравнима ситуация и небалансираното разпределение на финансовата тежест. Като цяло, според нас комисията е разработила добър спектър от мерки за справяне с идентифицираните проблеми. За всеки от тези четири проблема има два а, варианта плюс а, статуквото. Това означава, че се обсъждат а, множество области и се сравняват с статуквото. Комисията очертава и кои са предпочитаните от нея варианти, които а, имат положително социално въздействие а, или неутрално социално въздействие и същевременно няма, няма твърде голям фин, твърде големи финансови последици. Оценяват се различните последици на различните опции, включително опасността от злопотреби, споделянето на тъжестта и а, регулаторните разходи. Като цяло регулаторните разходи са незначителни, показва оценката. Оценката на въздействието се подкрепя от 6 външни подробни изследвания на темата. 6 по, от множество такива проучвания. 6 по семейните надбавки и по безработицата и 3 за дългосрочните грижи и за помощите за безработица. Има и мрежа на независими експерти по свободното движение на служители и работници. През юни 2015 година са събрани данните от Фреско. Комисията предоставя всички свои източници, проведени са и допитвания до различните заинтересовани лица включително две по интернет, една през 2012-2013 година за дългосрочната грижа и помощта за безработица и втората за, през 2015 година за координирането на семейните надбавки, помощите за безработица и командироването. Допит, проведено е допитване с социалните партньори в рамките на консултативния съвет през октомври 2013 година. Имало е и изслушване през юни 2015 година. Имало е и допитване до неправителствени организации през юни 2015 година. Допитването до държавите членки също е било подробно е и проведено чрез административната комисия за координация и чрез проучване е, в интернет. Какви са слабите страни в тази оценка на въздействието? Въпреки, че е имало сериозно допитване и широко мащабно допитване на, до заинтересованите страни, е, подкрепата им за, за, всяка за различните опции не е, е напълно ясна. Например, подкрепа е, на заинтересованите лица не е показана нито за статуквото, нито за хоризонталните опции. Не са проведени консултации по опция 3 за помощи за безработица за трансгранични работници, както и координацията за правил, на правилата за детските надбавки. Тази информация е събрала на от преките отговори на държавите членки, които са изпратени до комисията и комисията е прозрачна по темата. Има по-голямо допитване до държавите членки, и по-широко мащабно, отколкото до останалите заинтересовани лица. И е, вземайки предвид на тяхната роля в разработването на опциите, би било полезно да се предостави повече публична информация по темата. Основните заключения от срещата на Административната комисия през 2016 година наскоро бяха публикувани на уебсайта на комисията. Един друг елемент, който идентифицирахме тук, е свързан с връзката между това предложение и директивата за командироване на работници. Тя не е ясно обяснена в оценката на въздействието. Комисията обяснява, че някои изменения, предложени във връзка с правилата за координация, всъщност попадат отвъд обхвата на проучването, тъй като са технически по своя характер. Е, според нас обаче комисията би могла да предостави повече информация по темата както е, вече бе казано, въпреки че Европейската комисия подхожда изключително а, е, старателно и целенасочено, а, има прекалено е, дълги текстове. 180 страници основен текст вместо 30-40 и допълнителни 26 приложения, всъщност общо 2000 страници. Като цяло, какви са нашите заключения? Това предложение е добра основа за кроняците на социалното осигуряване има някои елементи обаче, при които може да се обърне повече внимание. Например, фактът, че подкрепата на заинтересованите лица е, трябва да стане ясна по отношение на всички опции. Трябва да има и по-ясна връзка с директивата за командироването на работници. И накрая, на що се отнася до работата на административната комисия за координация на системите за социално осигуряване, Нейната работа може да бъде направена по-прозрачна за по-подробна информация. Можете да прочетете в подробности първоначалната ни оценка, защото там има и допълнителни интересни елементи. Благодаря за вниманието. Благодаря за подробното встъпление, колеги. Нека сега да чуем докладчика. и докладчиците в сянка. Имате по две минути, господин Балаш. Извинявайте, че закъснях, но а всъщност влак ми пристигна малко по-късно в Брюксел днес. Това, което беше казано от госпожата във връзка с оценка на въздействието и анализът му. Имам два въпроса. Във вашето проучване се вижда, че 55% искат такива месеца, обещетение след 3 месеца, 45% след по-дълъг период. Аз се предлага от сега от 3 месеца да се мине на 6 месеца. Дали това е достатъчно? Дали така може да се съгласуват всичките права на безработните, като има предвид процентите за това, кой кога е поискал такава социална помощ. В момента има сериозен контрол, за да сме сигурни, че лицето активно търси работа. Вторият въпрос се отнася за командированите работници. В понеделник бяхме с един мой колега в Полша. Забелязвам едно разближаване. В смисъл, че има нужда да се модернизира системата за информация. Не е ли добре да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 Полшо председател. Благодаря за информацията. Имам няколко въпроса. Комисията иска да има доказателства за новите законодателни проекти. Не, е, видях е, такива данни, е, Виждам, че комисията е работила главно с интервюта. Та въпросът ми е <clears throat> трудно ли беше да съберете надежни данни? В презентацията споменахте 17 държави членки, които предоставят информация а в Съюза има повече държави. Та въпросът ми е защо не беше възможно да се получи данни, получат данни от е, почти всички държави членки. Третия въпрос. Защо <clears throat> не е направена правна оценка на варианта за индексиране на детските надбавки. Не зная дали причината за това са били съображения, свързани с разходите. И накрая. Защо комисията не се опитва да дефинира социалните, семейните помощи това понятие е различно в държавите членки. И как комисията ще третира новите семейни помощи, свързани с заетостта. Благодаря. Beste collega's, ik wil graag de commissie danken voor de zeer duidelijke, uitgebreide uiteenzetting over de coördinatie van het sociaal zekerheidsstelsel. Ik heb een concrete vraag. Frauduleuze A1-documenten... Ik heb daar поставя един конкретен въпрос документът е 1А. Това е базата за командироването. Is er nu vertaling naar het Engels? Yes, now it's okay.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 което се използва като основа за командироването. Едностранно. Не е ли възможно да се оспори валидността на този документ? Има една процедура за помирение, която отнема много време и не е много ефикасна. Има различни процедури по решенията на съда на общността. Дали комисията смята, че това предложение за Разглеждане на процедурата 1А е достатъчно фокусирано. Искам да зная дали комисията толкова тази дефиниция за измамата достатъчно коректно. А от гледна точка на срока 3 месеца, за да се получи правото за помощи за безработица. Много е важно да се запази базата за свободното движение на работниците Това беше от мен. Благодаря. Uh, Благодаря, Ана. Добре дошли на групата депутати от е, Нигерийския парламент. Right the... В момента водим дискусия за координацият на системите за социално осигуряване в Европейския съюз. Е, темата е голяма и е много важна. Госпожа Харкин, моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за презентациите тази сутрин. Няколко въпроса. Разбрахме, че от гледна точка на основния сценарий и вариантите при решението, когато сте решили да не се прегледат, да не се приеме индексацията <clears throat> за детските помощи, защото в Европейския съюз като цяло процентът е много нисък, но въпросът ми е дали сте разгледали процентите в отделните държави членки и ако не сте го направили, защо? От гледна точка на анализа на оценката за въздействието се казва, че няма ясна подкрепа от заинтересованите страна. Дали сте се запознали, срещали с всички групи, които имат отношение по този въпрос. Накрая казахте, че не е явна връзката с командироването на работниците. Та затова питам, каква трябва да бъде тази връзка и какво липсва в нея? И накрая, съм съгласен с, съгласен с докладчика, като каза, че има нужда от индивидуална карта за социално осигуряване за всички граждани. След това заседание ще бъде на друго, където ще говори за електронна карта. Така че се присъединявам към въпроса на колегата. Благодаря, Габи Симен. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за оценката на въздействието на комисията. Благодарим и за информацията от службата за изследвания към Европейския парламент. Сега, от Германия, от Дружествата за социално осигуряване, изисквали се да въведат нова глава, свързана с болничните грижи и това включване дали ще доведе до осложняване на изчисляването на разходите и как оценявате вие тази промяна? Службата за изследвания посочи, че субсидиарността и пропорционалността не са засегнати. Френския сенат посочи, че е на мнение, че правилата за субсидиарността ще бъдат нарушени. Може ли да се спрете още веднъж на този въпрос? По какъв начин е проверен този аспект? Нещо друго, което искам да попитам. Става въпрос за ам, гражданите, които работят в друга държава членка и как те могат да се възползват от а, социална а, закрила. Опасявате ли се, че може да се увеличи броя на бездомните и каква е ситуацията с ромите? Дали може да има въздействие върху тях? Съгласен, съгласен съм с колегата Бала за това, че той поставя под въпрос тези, тези 6 месеца. Дали сте проверили какви негативни въздействия може да има, дали има допълнително отъжняване на ситуацията, и а, ако, и какво ще стане, ако обещатените се плащат за целият период, на, а, който има право лицето, не само за тези 6 месеца. Господин Ламберт. Благодаря. Ще се спра на някои от въпросите, които бяха зададени от моите колеги, като продължение към тях от гледна точка на оценката на действието и коментарите на заинтересованите страна. Имаше ли коментари във връзка с обхвата, включително за тези, които не са економически активни, защото забелязвам промяна в сегашния механизъм и като имам предвид дебата за правата на гражданите на Европейския съюз във връзка с Брекзит. Във връзка с решенията на съда Има ли нужда да приемем всички тези правила? Няма ли възможност те да бъдат атакувани? В някои случаи защото виждаме депортиране на лица, които са бездонни, обратно към държавата на происход. Има ли възможност да се помисли по-критично за решенията на съда. Имаше ли коментари в тази сфера? И каква тежест сте придали на тези коментари? Един въпрос към нашата служба, службата на парламента. Като говорите за държавите членки, разбирам, но все пак имаше ли отсъстващи заинтересовани страни. Страни, които смятате, че би трябвало да присъстват, или пък темата е много техническа. Има ли конкретни сектори, от които смятате, че е добре би, би било да се чуем мнението във връзка с цифрите от държавите членки. От 15-18 години работя по тази тема. Държавите членки сами не, разпознав... не разполагат с точни данни. Не е ли по-добре да преразгледаме и регламента за статистика, за да имаме по-добра информация в бъдеще. Вместо всеки път, като работим по тази тема, да се оплакваме, че няма надежна статистика. Може би тук има политически причини и игри на държавите членки. Но в някои случаи наистина информацията липсва, затова е добре да помислим за изискването за събиране на такава информация. Благодаря. Лаура Агия не присъства. Жоел Мандла. Господин Мартан, имате думата. Благодаря. Искам да извиня колегата за неговото отсъствие. Той замина на посещение в Москва, заедно с нашата делегация. От гледна точка на анализа на оценката на въздействието Може би някои документи не са пълни, затова има сериозен залог и опасност за координацията на социалното осигуряване. Господин Бекер. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на компетентните представители на комисията както и на компетентните представители на нашата служба за изследвания. В допълнение към вече казаното от колегата Шуце, който е докладчик в Сянка, искам да осветля въпроса за прехвърлянето на социалните помощи и на детските надбавки Още веднъж искам да питам нещо, е, е, което е свързано с казаното, че трябва да се индексират е, детските надбавки. И а, искам да попитам какви са отделните нива на оценка. А, нещо, което каза госпожа Харкин по темата за социалната сигурност и за социалното осигуряване и самата система, която представлява много важна основа на различни нива и засяга и дискусии като тази за социалния дъмпинг. И това се отнася до социално-осигурителните права на всички заети лица. Въпрос към комисията. Съществуват ли някакви планове вече и как изглежда графика, ако има такива планове? Благодаря ви. Господин Ленърс. Yes, thank you very much. Also just to add... Благодаря. Да добавя към това, което казаха колегите за износа на помощи за деца. Комисията каза, че става дома само за 1% и не бива да се безпокоим. Дори 1% е, командировани се нуждаят от тези помощи. Но едно нещо, което не е направено като оценка във въздействието, е дали и е тук може да се даде възможност на държавите членки гъвкавост за да преценят дали да индексират изнесени, износни, износа на детски надбавки във връзка с месеците за правото за помощи за безработица. Да, мисля, че е добре да има така, такова право, но съм разговарял с хора, които работят на практика. Има голяма злопотреби обикновено. В Белгия ми казаха, че а, с а, това право се възползват а, хора единствено през лятото и най-вече средиземноморските държави. Предвижда ли се нещо по този въпрос? И накрая за дългосрочните грижи. Оценката на въздействието е много обща. Искам да попитам, дали комисията е проучила по-внимателно какво това означава за хората. Аз съм от една част в Холандия, която е много близо до Белгия. Холандия осигурява помощи в натура а в Белгия в брой. При новата ситуация Белгия ще отговаря за здравословното осигуряване, а пък другата държава за дългосрочните грижи. Очаква се тук съответното лице да загуби свои права. Искам да попитам комисията дали знаят колко души ще бъдат засегнати по същия начин в Европейския съюз. Това е важно за дългосрочните грижи да не се загубят права в граничните райони. Благодаря. Имаше много въпроси и коментари. Ще дам думата на господин Корал. Thank you. Thank you very much, and thank you very much for all these questions, which indeed Благодаря за въпросите. Те са напълно в духа на оценката на въздействието и по-доброто творчество. Всъщност целта на този огромен документ е да проведем един информиран дебат. Естествено, всеки ще направи своите политически заключения. Да имаше въпрос за валидността на данните. Да, от една страна сме много откровени и призведахме ограниченията, пред които сме изправени. Можехме да се опитаме да скрием този факта, но решихме да действаме прозрачно. В някои случаи не, см, не разполагаме с достатъчно данни. Данните на европейско равнище обаче са много полезни особено за економически неактивните граждани. Беше направено проучване за тази категория хора. Важно е да вземем предвид, че работим заедно с държавите членки, като искаме от тях да ни осигурят, да ни Все пак данните не са 100% пълни и изчерпателни. Но като цяло, наборът от данни, с които работим, е добър. Във връзка с процентите, искам да бъда съвсем ясен. Добре, да. Имаме предвид и абсолютните числа, и процента, и тежеста на съответните суми. Това е казано в оценката на въздействието. Значи, тук не става дума за математически уравнения, а за изчерпателни данни, на базата на които сме направили своето предложение. Имаше един друг коментар за помощите за безработица. Дали да удължим или не периода. Дали това ще се отрази за сферата здравеопазване. Предложението е доста трудно. Помощите безработица са доста специфични помощи. За, други, за, за другите помощи се изисква предварителен период. За пенсия трябва да сте работили еди колко си години. При болест имате право на лечение при безработица се прилагат различни изисквания, а именно активно да се търси заетост. И тук трябва да има не контрол, а подкрепа от службите за заетост. Решихме, че ако удължим периода до 6 месеца, ще дадем възможност на търсещите работа да намерят работа в новата държава. А ако отидем по-нататък, като по-дълъг период се губи връзката с изискването за активно търсене, а държавни членки могат да въведат подобно изискване. Като Другата тема за командироването, за измамите и за всичко останало, това е много важно. Има ясна връзка. Я видяхме, когато обсъждахме другите досиета. Темите са засягани по време на публичните консултации в държавите членки. Необходимо е да има сътрудничество, най-вече се отнася до командироването. Трябва да се стигне до подобряване на сътрудничеството. Когато говорим за него, нашето впечатление е, че сътрудничеството между държавите членки е добро. Спазва се принципа на доброто сътрудничество между административните органи. Има примери, в които нещата не вървят като по вода, но разбира се, трябва те да се разглеждат поединично. Що се отнася до командироването? Трябва да се подсилят всички инструменти, за да се гарантира, че правилата се прилагат по-стриктно. Националните органи имат всички възможности за да следят за спазването на процедурите за командироването на работници. Когато обсъждаме, обсъждахме тази тема с различни заинтересовани страни, се видя, че по принцип всички са съгласни, че правилата трябва да се прилагат на практика, но а, на ниво държава членка нещата изглеждат по-сложни от гледна точка на административните органи. Парламента и съвета стигнаха до съгласие, че ще се подсили елемента за свързан с сътрудничеството като то е важно не само за командироването, но е важно и за хората, които получават обещатение за безработица, когато нямат дори право на тях. Трябва да се обменят данни между държавите членки, за да се гарантира, че ще се избягват случаите, в които има припокривания. Има редица въпроси, с които се занимаваме в момента. Другите въпроси бяха свързани с семейните надбавки и най-вече за индексацията. Разгледали сме отделните възможности, не че сме изключили някои от тях, те всички са част от нашата оценка на въздействието. Направи сме заключение в нашата оценка на въздействието и сме очертали политическите последици. в оценката на въздействието става ясно, че въвеждането на такава система ще е много трудно, много сложно. Първо трябва да изготвим предложение, което да вземе предвид отделните елементи и фактори, така че да се стигне до справедлива индексация. За администрацията това ще представлява обаче много допълнителен товар. Това са нашите заключения. Националните администрации, когато а, се занимават с семените надбавки, те просто прилагат националното законодателство в тази област. Ако едното от децата е в Румъния, е другото е в Швеция, или пък трето е в държавата членка, в която родителите живеят, администрацията, която плаща детските надбавки, трябва да извърши три изчисления. Виждате, че нещата стават много тромави. Това е реалността. И така, ето защо ние направихме следните заключения че в областта на командироването се прилага принципа за равно заплащане за еднакъв труд и в областта на индексацията комисията заключи, че трябва да се запази принципа за това да има еднакви обещетения, еднакви надбавки и да няма и припокриване на плащанията и социални надбавки и детски и обещетения и така нататък. Имаше специфичен въпрос за националните данни. Това беше казан госпожа Хартинг, мисля. Дали имаме национални данни? Да, разполагаме с тях, можем да ги споделим с вас. Да речем за Ирландия имаме пример за индексацията през 2013 14,7 са обещат... 14,7 милиона са обещетенията, които са прехвърлени през 2013 година. 2,14% са разходите като дял от годишните разходи. Няма да чета по-нататък, защото списъка ще стане дълъг. Сега въпросът за економически неактивните граждани. Тук имаше два набора от въпроси. Дали намаляваме правата и дали това ще има въздействие върху увеличаване броя на бездомните и така нататък. Говорим тук за мобилните граждани. Както кажа, знаете, този регламент не предвижда нови права или хармонизиране на правилата, а става въпрос за координация. Всяка държава членка ще реши какви социални помощи да отпусне на хората, които пребивават в нейната държава. Когато говорим за мобилните граждани, ние искаме да кодифицираме правилата. Госпожа Ламберт е права, като каза, че Съдебната практика може да е различна. Комисията смята, че е важно да се противодейства на измамите чрез този регламент и да се даде право на гражданите да се движат без да се стига до злоупотреби с обещетенията. Различни хора може да имат различни а, позиции, но от гледна точка на комисията ситуацията е такава. Uh, uh, Ние не искаме да увеличаваме или да намаляваме обхвата на прилагането на националното законодателство. Всяка държава членка ще реши какви правила иска да прилага, но Искаме да се внесе яснота в тези правила, без да ги променяме. Ще спра тук. Ще обсъждаме това предложение в още по-големи подробности с вас и с съвета. Ако имате някакви специфични въпроси, можем да включим допълнително. И така спирам до тук. Два кратки въпроса от госпожа Регнер и от господин Шулц и след това ще дадем думата на службата за изследвания. Моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност да задам един въпрос. Е, в а, директивата за командироването има аспекти, които са залегнали в този регламент. Вие казахте, че сътрудничеството между държавите членци функционира много добре. Искам да кажа, че последните два дни приехме делегация от работодатели, работници от строителния сектор и те разказаха, а, че много неща не функционират, що се отнася най-вече до А1. Когато има трудови злополуки и работниците се откарват от строителната площадка. Тук нещата опират до формуляра А1. И работодателите се обърнаха към нас и, казаха, виждаме, че при нашите конкуренти се получават злоупотреби и то системно. Аз искам тук да се позова на, на а, този аспект за детските надбавки, за болничните грижи и така нататък. Но има и нещо друго. Тези данни, свързани с формуляра а едно дали се извършва контрол, дали има по-добри взаимосвързаности, защото Както се вижда, реалността не се взима изцяло предвид, а трябва да е точно а, обратното и, как, и какви законодателни мерки могат да се предприемат в тази насока. Господин Шуце, благодаря, че ми давате възможност а, да задам още един въпрос. Ядосах се, когато чух тук обясненията за индексирането на детските надбавки. Вие чухте, че има различни дискусии. Аз съм докладчик от името на ЕНП и аз все още нямам окончателна позиция по един или друг въпрос но вече ми омръзна да чувам, че всичко е толкова сложно или трудно. Ако искате да имате политически успех, не давайте пример с такива ам, семейства с три деца и трите деца са в различни държави членки. Моля ви, с госпожа Тайсън сме говорили по този въпрос и сега това, което вие казахте, много ме подразни. Моля ви, уведомете ни в по-големи подробности, може в писмена форма, що се отнася до тази сложност. Обяснете ни в подробности за какво става въпрос, ако искате да имате политически успех. господин, госпожа Корела, господин Корела има думата, за да отговори накратко. Аз много ясно, поз... много ясно разбрах посланието ви. Ще се опитам да обясня отново. Има две нива. Едното ниво е свързано с оценката на въздействието и дали, го... дали я харесваме или не. В оценката става ясно, че има увеличен административен товар Може би това не беше ясно а, посочено и знам, че госпожа Тайса, нашия комисар, е много по-ясно, отколкото ние сме. Реалността е, че говорим тук за политически въпрос, за политическо решение. Както казах, това решение може да бъде споделено или не. Но а, а, нашето предложение е да се спазва принципа за ам, равно заплащане за равен труд и нашето предложение е да има а, еднакви обещетения за еднакво платени ам, социални осигуровки. И много съжалявам, че тук подразних уважаемия депутат. Това не беше моето намерение. Решението, което е, беше взето, не беше леко. Ние се вслушахме в различни мнения, говорихме с различни представители и колегията, комисарите, направиха този избор, взеха това решение. Нещата трябва да бъдат обсъдени от парламента и от съвета. И разбира се, с законодателите ще вземат решението, а не комисията. Благодаря госпожа Маняки Грива от службата за изследвания към Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Ще, ви дам, ще дам дума, думата на колегата, който е по-добре информиран, защото е запознат по-добре с оценката и може да отговори по-добре на въпросите на депутатите. Благодаря ви за въпросите. Имаше а, много въпроси, ще се опитам да им отговоря. Първо, дали са липсвали консултации с някои от заинтересованите страни? Не мисля. Социалните партньори са консултирани в рамките на консултативния комитет е, имаше изслушвания през 2013, НПО също бяха консултирани през 2015, имаше и отделно изслушване, което беше проведено, имаше и координация, имаше и прочване на координацията между отделните национално сигурителни системи. Е, имаше и а, по, консултации в а, онлайн през 2012-2013, що се отнася до а, болничните грижи и обещетенията за безработица, също има проучване за координацията за семейните надбавки, както и за командироването. Както виждате, консултациите бяха доста всеобхватни. Не смятам, че някой от заинтересованите страни е липсвала. Като цяло, моето впечатление от оценката е, че ясно се посочва, че администрацията на комисията е играла много важна роля при създаването на тези възможности и подкрепата на други заинтересовани страни, що се отнася до отделните варианти, не винаги беше налична. Относно връзката с директивата за командироването на работници и какво липсва – като цяло, ако ви разгледате оценката на въздействието, ще видите, че само в приложение 20, съвсем на края на този дълъг документ, има две, стран... две страници за техническите изменения в областта на разходите. Като си има предвид колко е важна тази тема, щеше да е по-добре, ако има допъл... Имаше допълнителна информация за командироването и точно какви връзки са очертани по-ясно в оценката. Имаше въпрос свързан с становището на Френския сенат. Това, което посочи Сената е, че принципа за субсидиарността е нарушен, защото актовете за изпълнение които се инициират от комисията, трябва да бъдат съпътствани от документи, свързани с социално-осигурителната систем, система, не са пренесени на национално ниво. Това е, което отрази Френския сенат. Господин Коса, съвсем накратко, много накратко. Tonan. Szót kérni. De hallom a válaszokból, hogy olyan kérdések merültek fel, amelyeket én is szerettem volna felvetni. Az egyik aki küld... Въпросите, които исках да задам, вече бяха зададени от колегите и те са свързани с оценката, за това ще кажа само две неща. Като цяло, Разглеждаме правилата за незаетите лица, но като цяло заключения, които могат да бъдат направени, не взимат предвид факта, че основните права могат да бъдат не могат да бъдат ограничавани и може би са необходими допълнителни проучвания в тази връзка. Сега давам думата на господин Балас. Имате възможността да вземете думата. Euh, Извинете, госпожа председател. Е, имам няколко коментара по отговорите, които ни бяха дадени от провелите това проучване и във връзка с направените коментари. По въпроса на, за индексацията на семейните надбавки и а, пенсиите. Има тук два елемента. Първо, въпросът за допълнителните административни разходи трябва да бъде разгледан. Това е ясно. Обаче има и друг важен въпрос. Основният принцип. В крайна сметка трябва да се има предвид – че тези надбавки не са а, някаква дажва, благотворителност. А, те са свързани с това, че хората са си внасяли вноски от заплатата. Ако дадено дете е в друга страна, където стандарта на живот е по-нисък ако се свали надбавката, една част от е, заплатата на съответния родител всъщност се губи. Всъщност това означава, че трябва да се адаптират вноските на работещите спрямо тези обстоятелства. И мисля, че трябва да се разграничават тези два въпроса. По формуляр едно, Много е важен. От какво се безпокоя? Комисията трябва да бъде по-амбициозна този формуляр едно в настоящия си вид ефективен ли е? В дигиталния век отново попълваме някакви формуляри на хартия. Как може да се работи с тези документи? Как могат да се ориентират и работещите, и властите? Не е ли много по-добре да се работи с съвременни средства, с дигитални средства, да има много повече контрол благодарение на това и много повече ефективност, повече прозрачност, по-малко административни разходи. И тук искам да припомня на колегите либерали и консерватори и много по-малко административни разходи за предприятията. Въобще ставаме за посмешище с тези палеолитни формуляри на хартия. Благодаря много. Ам, графикът и е следният. Представяне е, на проект доклад в комисията и обсъждане на 20-21 ноември. Е, крайен срок за подаване на изменение 29 ноември. Разглеждане на измененията януари 2018 година. Срещи на докладчите в Сянка през феврари и март. Крайен срок за коментари, казва председателката. Още не е оточнен. Приемане в комисията по заетост април следващата година. Амбициозен е графикът, имаме много работа. А сега Нека да преминем към точка четвърта от дневния ред. Борба с неравенството като начин да се насърчи развитието на заедост и раз... економически растеж. Хави Лопес има думата. Благодаря, госпожа председател. Съвсем накратко ще представя първият вариант на текста на този доклад. Както правилно казахте, заглавието му е борба срещу неравенството като начин за справяне, е, за създаване на работни места и увеличаване на економическия растеж. Както добре знаем, настоящата степен на неравенство е важна тема, която се обсъжда от обществеността в последно време. Говори се много за въздействието на неравенството. Заповядайте. Те казвах. Много бе казано за економическия растеж и за въздействието върху обществения живот, на неравенството, за въздействието върху Европа, за сериозната безработица, която виждаме в много страни в Европа. Докладът има за цел на първо време да включи темата за неравенството в дневния ред на работата на институциите и то да се взема предвид като отрицателен фактор. Европейския съюз нееднократно е залагал свои цели, свързани с борбата срещу бедността. Това е част от дневния ред от 2020 година и от Лисабонската програма. В самите договори една от основните цели – е, която е зададена за Европейския съюз, е да се постигне сближаване в страните. Борбата срещу бедността е тясно свързана с борбата с неравенството, въпреки че тези две неща са, не са едно и също. Та основната цел на този доклад е темата борба срещу неравенството в Европейския съюз да стане основен елемент в дневния ред на институциите. И на второ място да се вземе предвид въздействието на този фактор. И то не само психологическото въздействие върху хората, а да се види какво е економическото въздействие. Изкривяването в търсенето, например. Има много проучвания, които показват какво е въздействието. Имаше изслушване с различни експерти. Неравенството също, също така създава недоверие в институциите. По-справедливите общества са институционално по-силни, защото има повече доверие между членовете на тези общества и повече доверие на гражданите в институциите. И така, трябва да вземем преди тези две измерения на неравенството и да се борим срещу неравенствата. Трябва също така да вземем предвид е, възможността да се изгради е, пътна карта, план, план за действие за борба срещу неравенството с три измерения. Първо, да се заяви желание да се създават европейски социални политики. Разполагаме с е, референтния доклад за Европейски социален стълб, но тук не става дума само за това трябва да има желание да се координират социалните основи на европейско равнище, да се разглеждат пазарите на труда, да се реагира на промените на трудовите пазари. Това е измерение, което бихме искали да засилим. На второ място – няма нужда да се говори само за европейското измерение на социалната политика. Има и друга тема, на която сме се спирали нееднократно през последните години. Трябва да търсим възможности за промяна на координацията в политиката за бюджета, за да се включи по-голямо социално измерение. И на трето място препоръки към държавите членки. Целта е да имаме възможност да завършим социалната държава, тъй като начинът по който тя функционира сега е от 1945 година и изобщо не се вземат предвид последните промени в обществата в Европа от последните 10-20 години. И накрая трябва да има специални мерки за най-уязвимите групи, за хората, страдащи най-много от неравенството. Хората с увреждания, например. Необходимостта да се работи за постигане на равнопоставеност между половете, да се продоле е, детската бедност, да се види какво можем да направим с е, пропаста между поколенията и какво става с младите, които те първа навлизат на пазара на труда. Това са все уязвими групи. И така, това е тема, по която можем да работим заедно. През следващите няколко седмици можем да подобрим текста. Всеки един текст може да бъде подобрен. И е добре да има широко обхватен дебат световен план и бих искал Европейския парламент да заяви публично колко е важно да се борим срещу неравенствата. Господин Коша не е тук, така че давам думата на госпожа Стивенс. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Първо искам да благодаря на докладчика Споделям изцяло неговото мнение, че трябва да се стремим към повече равенство и изближаване. Това ще е от полза за всички нас. Това е важно и за економическия растеж и за заедостта. Имаме някои безпокойства, свързани с текста на доклада. Първо, Имам проблем с това, че атипични трудови договори по дефиниция се определят като нещо негативно. Повече е, гъвкави форми на трудови правоотношения са нещо положително. По този начин хората могат да имат повече възможности на трудовия пазар и да може на е, дългосрочно незетите лица да се окаже подкрепа да намерят работа. В предложението се говори за европеизация. Имам някои искания към комисията. Що се отнася до хармонизирането на правата на работещите, да има и а, директива свързана с майчинството, както и за дългосрочните болнични грижи и болногледачите, както и за достойни справедливи условия на труд. Много от тези идеи не са противоречие с субсидиарността. Важно е държавите членки обаче да имат все пак гъвкавост, за да могат да изпълняват своите политики, които са от полза за техните граждани. Не може да има а, един аршин, с който да се мери всичко, един стандарт, който да се прилага всички държави и членки. Трябва да се види какво е нивото на финансиране на инициативите за младите хора трябва да се а, подобрят инициативите. Това беше препоръчено и от, от Сметната палата. На последно място предложението се очертават много проблеми и се изискват европейски инициативи, но може би трябва да помислим повече за това какви са решенията за стимулиране на а, създаване на работни места за подобряване на трудовия климат. И накрая – ще кажа, че с нетърпение очаквам да работя в конструктивно сътрудничество с доклади, докладчика и докладците в Сянка. Благодаря ви. Благодаря, господин Калвежамбо. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря. И добър ден на всички. Какво да кажа? Еми, най-сетне. Най-сетне, защото чакаме такъв доклад от много време вече. Европейският парламент от много време си дава сметка колко важна е тази тема. Бих искал да поздравя Хави Лопес, мой колега и приятел – за това, че задвижи нещата и че по, пое е, риска да изготви първоначалния доклад. Аз опитах да се занимая с тази тема. Знам колко е сложна сама по себе си и го поздравявам за това, че започна да работи и за постигнатото до тук. Има обаче някои проблеми. Искам да ви припомня за какво става дума, какво е съглавието на този доклад – борба срещу неравнопоставеността, срещу неравенството, като начин за създаване на работни места и економически растеж. Това е заглавието. Не трябва да го забравяме. Когато аз започнах да се боря за тези идеи, имахме предложение в политическата група – моето предложение, моят, е, моята идея беше да се занимаем с нещата от малко по-различна гледна точка. Това не означава, че няма да постигнем добра договореност накрая, но искам да обясня за какво става дума. Не ми се искаше за пореден път на този доклад да става списък на някакви въпроси, включително социални, които не може да се прецени до каква степен се отразяват на економическия растеж. моята насока беше да видим какви са заключенията на Международния валутен фонд, например – защото става ясно, че всичко това се отразява зле на работните места и на економическия растеж. Моето предложение е следното. Да вземем предвид това, че структурният проблем, свързан с неравенството, не зависи от социалната политика. Социалната политика има за цел да облегчи неравенството, но ако искаме да излезем от динамиката на неравенството като цяло, това може да стане чрез економическа политика. Какво имам предвид? Става дума за политиката на преразпределение – на богатството, на данъчната политика, фискалната политика, политиката в областта на конкуренцията, търговската политика, промишлената, енергетичната политика, всичко това се отразява на економическия растеж и предоставя някаква структура. И ще включа тези неща – Имам и други предложения. Първо да се вземе предвид заплатите на европейско равнище, например минималните заплати, които моята група смятат, че са право. Това е добър начин за борба срещу неравенството между хората, защото се създава поне някаква основа. Тоест, тук говорим за политика на заплатите, като част от економическата политика. Има и друг въпрос. Социалната заплата. Тя попада под социалния стълб в Европа. Целта е да се преодолее динамиката на неравенството. Динамиката водеща до неравенство. По какъв начин допринася пазарът на труда за економическия растеж? или за липсата на такъв. Не знам дали стру... негъвкавостта на пазара на труда а, допринася за безработ... за неравенството или не. А, последните проучвания показват, че всъщност такава негъвкавост води до по-голяма безработица, защото се изместват работни места в онези отрасли, които са капиталово интензивни. И които търсят гъвкавост. И тези места се изместват другаде. Социалният стълб е нещо друго. Говорили сме за него и по-рано. Трябва да вземем предвид най-необлагодетелствените групи хора – неравенството по някой път има биологични фактори, да кажем, случаи, в които има увреждания. И трябва да вземем предвид възможностите да се преодолее тази динамика на неравенството. Защото неравенството всъщност пречи на създаването на работни места, тъй като твърде много средства отиват за преодоляване на неравенството. Просто трябва да намерим друг начин да излезем от тази динамика като цяло. И за това предлагаме политики, които да преодолеят дисбаланса, който съществува сега по отношение на плащането върху капитала и плащането за труд на постоянен договор или не. Има някои важни, други важни елементи, с които приключвам. Нещо важно, за което съм напълно съгласен, е именно въпросът за европеизацията и залагането на определени цели за европейското полугодие. Коефициентите, които показват, че намаляваме динамиката на, на равнопоставеността. Благодаря, Патрик Лерик не е тук. Корин благодаря, госпожа председател. Благодаря ви, господин Лопес, за този проект от доклад. Напълно съм съгласна с вас, когато казвате, че борбата срещу неравенството допринася за стабилизация сама по себе си. Този доклад е важен не само за нашата парламентарна комисия, но и за целия Европейски съюз. Искаме да засилим някои елементи. Много се радвам, че раз... повдигате въпроса за европейската схема за безработица. Интересна идея на комисаря Андер от последната комисия. Много се радвам, че повдигате темата отново, но мисля, че тук липсва нещо. Става дума за следното. Стандартите за безработните или недостатъчно сетите не трябва да бъдат разглеждани като повод за автоматичен стабилизатор, както би била тази схема, а да има минимални стандарти. Минимални стандарти първо в областта на подкрепата за безработица, но и, както каза преждеговорившият колега, схема свързана с минимални доходи. И тя е важна, тъй като в Европейски економически и паричен съюз трябва да имаме и Европейски социален съюз, Тоест не просто да говорим за по-социална Европа, да има социален стълб. Трябва ни социален съюз. Трябва да има минимални стандарти по цялата територия на Европа за работещите, за най-уязвимите групи. И ще направим съответните изменения. Ще подадем съответните изменения. Другата важна тема е преразпределението на богатствата, на парите, на възможностите. Е, и този въпрос е, не е достатъчно видим в документа. Друг въпрос – бедността. Продоляването на бедността и социалната изолация. Тук говорите само за деца и млади хора. Е, те, разбира се, са изключително важни и всичко, което казвате в тази глава, го приветстваме, но Нека да не забравим и другите хора, е, мигрантите и беженците, например. Още нещо. В доклада трябва да се спомене ролята на гражданското общество и неправителствените организации. Тоест не само социалните партньори и синдикатите, които са важни, разбира се, но и гражданското общество. Ще направим още изменения за индивидуализацията на данъчното облагане. Това е важен елемент също. И за инвестициите, те са важни. В докладът не се виждат достатъчно конкретни предложения за това как бихме могли да засилим социалните инвестиции. Например, Европейския фонд за стратегически инвестиции. Е, на него му липсва е, основна инфраструктура. Само 5% от бюджета на Фонда за структурни инвестиции отива за социална инфраструктура. А трябва да се инвестира в висококачествени работни места, които да са достойни, трябва ни, трябват ни инвестиции в зелени работни места, в услугите, в социалната економика. И тук трябва да бъдем по-конкретни. И накрая трябва да се вземе предвид възможността за увеличена бюджетна гъвкаво за тези страни, които искат да преминат към фискална консолидация и това да стане в контекста на европейското полугодие и да се вземе предвид при оценяването на макроекономическите фактори. Така че ще изготвим някои изменения, но е, докладът настоящия си вид е много добра основа за съвместна работа. Лаура Агия е тук, Мара Бизотто. Няколко думи <clears throat> искам да се извиня от името на госпожа Бисото. Yes, we have a generous time frame for this point of the agenda. Имаме доста време за тази точка в дневния ред. Господин Гутиерес, моля. Ай, графия сами, компаньеро Хави Лопе. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Хавиер Лопес за доклада. За първи път говорим за неравенството в хоризонтален план. За съответни мерки за премахване на голямата ножица в неравенството. Неравенството се дължи на три основни причини. Първо, разпределението на богатството минава през е, работните места и качеството на тези работни места. Да, глобализацията доведе до някои позитивни ефекти, като същевременно обаче концентрира приходите и няма разпределение на богатството все още не можем да кажем, че заплатите поради държавната политика на съкръщения на разходите не помагат за коректно разпределение на неравенството. Имаше и фискални реформи, които промениха времето на преките данъци, което засегна хората като цяло. Нашите общества с в голяма степен неравни, не само от гледна точка на регионите, а от гледна точка на доходите, причините са посочени ясно. В доклада е казано, че трябва да се използва демократичната система. Защото неравенството би създало проблеми и за демокрацията. Благодаря специално за решенията, които се предлагат. Целта е да се стигне до общество, където неравенството не е толкова подчертано. В крайна сметка, това, което имаме предвид, е, е един социален пакт. Много е важно <clears throat> да се преразгледат и политиките, в целия Европейски съюз, е, търговската политика, индустриалната политика, енергийната политика и да се защити идеята за социалния минимум. Добре е да помислим и за нов вид данъчно облагане, което да е балансирано и по-справедливо. Всъщност е, целта на този доклад е да дефинира едно ново общество, което ще помогне за излизане от кризата, в която се намираме в момента. Благодаря. Господин Лоспес. Благодаря, госпожо председател. Откровено казана, малко съм объркана. За какво говорим по-конкретно? Дали за борбата срещу неравенството? Дали правим това, за да се премахне неравенството и да се създадат работни места? Или искаме да ликвидираме неравенството? Всички условия и ограничения. Целите са доста различни. Значи, ако не си поставим конкретна цел, в доклада ще има красиви изрази, но няма да се стигне до конкретни резултати. Ако искаме да се насочим към условията, които ограничават намирането на работа, защо за някои хора от отдалечените региони е по-трудно <clears throat> да намери работно място заради разстоянията или нещо друго. Или пък <clears throat> хората <clears throat> с много ниски доходи и техния достъп до образованието. Добре е да дефинираме конкретно своите цели. В противен случай ще продължим да говорим <coughs> за социалното сближаване. Но няма да има конкретни резултати. Искам да посоча пред докладчиците и докладчиците в сянка, че целите са изключително важни. Нашите изменения ще бъдат е, в тази насока и трябва да внимаваме <clears throat> какви цели си поставяме. Нека тези цели да бъдат е, достатъчно конкретни и прецизни. Благодаря, господин Пирински, имате думата. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Споделям мнението на колегите, които казаха, че темата е изключително важна и доклада идва в един много подходящ момент. И трябва да окажем подкрепа и помощ <clears throat> за докладчика. От гледна точка на неравенството и причините за него е добре <clears throat> да се върнем малко назад <clears throat> и да си <clears throat> представим основните предизвикателства в Европейския съюз. Дефицита в инвестициите, който се увеличи след кризата през 2008 година. Затова не бива да описваме общо и неясно откъде идват неравенствата. В началната секция по същество във връзка с координацията на Европейския съюз за борбата срещу неравенството. Има нужда от някои допълнителни уточнения на понятията, които са записани там и са свързани с европейския семестър, координацията на економическата политика. Това са общи политики и са в центъра на дебата за това как да се развива Съюза. Вчера имаше изслушване в тази зала за многодишната финансова рамка след 2020 година. Комисарят спомена, че е изключително необходимо да се помисли как в много за финансовата рамка се вземат предвид промените след Брексита и <clears throat> потребностите за вноските в Съюза. Миграцията и развитието на отбранителната политика. Много е важно времено да помислим внимателно къде е ползата от бюджета на Европейския съюз в многогодишната финансова рамка. Мисля, че ползата трябва да се определи като намаляване на неравенството и преодоляване на недостига на инвестиции. Има някои региони в България, където се произвежда доход за 10 000 евро, а пък в Германия 60-70 000 евро. Разликата е огромна. Миналата седмица в Страсбург обсъдихме един доклад че частта на средствата от е, Фонда за стратегически инвестиции е много по-голяма за старите държави членки в Съюза в сравнение с тази за новите държави членки. Тези инвестиции имат огромен ефект върху доходите и също времено могат да помогнат за решаване на проблема, по който тече дебат в парламента, неравенството. Благодаря. Yes, up, <laughs> Господин Фабио Лопес е. Um... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Благодаря за коментарите, които ще ми помогнат да подобра текста на доклада. Очаквам през следващите няколко седмици да се появят е, изменения и по тях ще се опитам да постигна съгласие. Един общ коментар. Отбелязах си много внимателно това, което казаха колегите. Позволете ми обаче един конкретен коментар във връзка с това, което каже госпожа Стивенс за европейската рамка – Във връзка с това, какво могат да направят самите държави членки? Не, също нямаме предвид е, един и същи модел за всички държави членки. Има съответни корекции с един няколко общи идеи за целия Европейски съюз и на базата на тази основна идея съответните държави могат да приемат свои конкретни и специфични решения. Естествено, е добре да зачитаме принципа на субсидиарност, Важното е все пак да се стигне до едно общо решение за Европейския съюз срещу неравенството. Няколко пъти споменахте достъпа до пазара на труда. Гъвкавост. Гъвкавостта на пазара на труда не е непременно свързана с неравенствата, но има доста големи промени в този пазар през последните години – което също увеличи неравенството. И това може да се счита за факт. който до някъде обяснява и ниските заплати. Една от причините за тях е, може би са колективните трудови договори. Но така или иначе за всички тези въпроси ще бъдат обсъдени при преговорите. Да, имаше предложения от зелените за подобрения. Някои от тях бяха много интересни, например, инвестициите. След това стана дума не само за мерки срещу неравенството и, а пък създав, и създаване на справедлива на основа за доходите. Благодаря за коментарите. След това имаше и конкретни коментари за характера на доклада по-добри цели. Не мога да променя заглавието на доклада. Зад него има съгласие между всички политически групи. Мога да кажа, че борбата срещу неравенството помага и за създаване на работни места. И това е общата логика и подходът в доклада. Съгласен съм с това, което казахте за резултатите Важно е да има конкретни резултати, а не чисто и просто политически послания. Приемам този коментар. И той съвпада с начина по който работим. Ще работим по темата през следващите седмици и месеци. Надявам се, че нашия доклад ще има значение за Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Бароня от Генерална дирекция за етост. Thank you. Thank you very much. I'm Manuela. Благодаря. Казвам се Мануела Герен. Благодаря за доклада, колеги. Приветстваме този доклад, тъй като борбата срещу неравенството е в центъра на политиката на Европейския съюз. Европейския стълб са социални права, прият наскоро, създава принципи както за добре функциониращ пазар на труда и борбата срещу неравенството е в центъра на този инструмент и от гледна точка на доходите, и от гледна точка на равните възможности. Там, както знаете, има някои доста позитивни принципи за борбата срещу неравенството, дългосрочните грижи, помощите за деца и семействата. Да, в социалния стълб е, е взет предвид и принципа за субсидиарност. Естествено, този стълб ще се реализира на европейско равнище, а също така и в държавите членки – като те ще преценят как. Семестърът е изключително важен инструмент за борбата срещу неравенството. В оценката на растежа за 2017 година се вижда, че борбата срещу неравенството е много важен елемент. Тук не бива да забравяме образованието, здравеопазването. 8 държави членки получиха препоръки за по-добра система за безопасност. В този стълб са залегнали принципите за сближаване. И в момента в Комисията за социална закрила се работи по минималния доход и се търси основен еталон. Същевременно в барометъра са предложени няколко показатели за измерване и преглед на <clears throat> социалната, економическата ефективност, за да можем да оценим напредъка. Благодаря. Благодаря. Графикът ви е известен. Срокът за измененията е 5 юли. Обсъждане на измененията на 30 и 31 август на 28 септември е гласуването от тук, а е в пленарна зала през ноември. И така изчерпахме дневния си ред. Ще започнем в 3 часа този след обяд и ще започнем с електронното гласуване. За това ви моля да донесете със себе си електронните си карти за гласуване.